Good morning. Добро утро. Добро утро. Ще говоря на испански, така че си служете слушалките. Bueno, pues eh, empezamos. Добро утро, можем да започнем. Още веднъж искам да повторя добро утро на всички. Започваме сега втората проверка по доклада за стратегията на Европейския съюз след сключването на ядреното споразумение с Ирак. Нашият докладчик е господин Хауит. 450 изменения бяха представени и 66 компромисни изменения. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Ще представя компромисните предложения, които обсъдихме с докладчиците в Сянка. Благодаря им, тъй като действително не бе лесно по тази сложна тема, в която имаме различни становища в нашия парламент, да се споразумеем с докладчиците в Сянка. Благодаря им за добрия дух на сътрудничество. Какво искам да кажа сега? на членовете на комисията. Не става дума за а, спешна резолюция във връзка с, с, с Иран. А, ние а, се спираме и на търговските взаимоотношения, и на економическите взаимоотношения, но става дума по-скоро за е, един е, доклад, който представя е, основните моменти в нашите взаимоотношения с Иран след споразумението във връзка с ядрената програма. Много се надявам, че ще можем е, действително да се обединим конструктивно около идеята за е, връщане на е, Иран на международната сцена на основата на определени принципи, които са важни за нас но естествено трябва коректно да се отразят е, различни аспекти и нюанси в е, ситуацията е, в Иран и взаимоотношенията с Европейския съюз. И аз съм се опитал да го направя. И много се надявам, че и всички членове на нашата комисия ще успеят да постигнат едно такова уравновесено отношение към текста като цяло и най-вече тревогите, които изразяваме в него. По първи и трети компромис подчертаваме специфичната роля на върховния представител на Европейския съюз, госпожа Могерини, във връзка с споразумението във връзка с ядрената програма на Иран. Освен това, има идея за създаване на делегация в Техеран. Тук е много важно да обърнем внимание на компетенциите на комисията, защото е изключително важно да бъдем представени, според мен, в Техеран това ще бъде най-добрият начин за представяне на интересите на различните държави членки. А, всъщност не става дума а, за а, решение а, на Иран в това отношение. Става дума за решение, което трябва да се вземе тук в Брюксел. Подчертавам този елемент. По компромис седми прозрачност, свободен достъп до пазара, противокорупционни мерки. Не можем да кажем просто така, всичко това е важно и трябва да подчертаем, че е, Иран междувременно в рамките на съвместния план за действие СВПД е, пое редица ангажименти и ние би трябвало да насърчим Иран да е, осъществи всички тези мерки във връзка с свободното развитие на пазара, с антикорупционните мерки, Имаше много разбиране и желание в това отношение е, от страна на събеседниците ми в Иран. Санкциите, е, наказанията, е, най-вече смъртното наказание в Иран и по отношение на непълнолетни е предмет на много от измененията, които бяха внесени от колегите. И това е един от е, тревожните елементи, които ние подчертаваме, но времено е, не само в е, Техеран, но и в други страни, в които наблюдаваме това тревожно явление, ние се опитваме да подчертаем колко важно е то за нас и да упражняваме натиск, но естествено в контекста и на нашите економически и търговски интереси. Така че Ако се създаде естествено е, съответната е, среда и ако се предприемат е, тези мерки, свързани с Конвенцията за правата на детето и новия наказателен кодекс на Иран, това ще бъде една голяма стъпка напред. Енергетиката сътрудничеството в тази област, е, е, както и е, сътрудничеството в областта на климата, ще бъдат в центъра на вниманието ни, когато става дума за економическите отношения. Ако действително в Техран сме представени с делегация, ще можем в много по-голяма степен да работим и с представителите на гражданското общество. Това са така, темите на компромис 12 е, е, и околните. Е, по отношение на а, миграцията, а, също много от колегите са внесли изменения и изразяват а, а, тревогата си. В а, компромис 14 става дума за едно съвсем конкретно предложение във връзка с Хоризонт 2020 и много от колегите подкрепят идеята ни за инвестиции, което представлява и една голяма и сериозна възможност за Европейския съюз. По правата на човека Естествено, тук не става дума за е, резолюция по неотложни е, съображения, но отново обръщам внимание на е, смъртното наказание, на. Е, е, факта, че ние настояваме за е, прекратяване на е, смъртните наказания, най-вече по отношение на непълнолетни. Това е много-много важен въпрос за нас. Някои от колегите ме така опрекнаха, че не съм е, изразил достатъчно силно е, и настойчиво тези неща, е, но аз действително мисля, че компромисът представлява вече стъпка напред и в, по отношение на тяхното желание ние настояваме за мораториум на смъртното наказание не само по отношение на непълнолетни, но и в други случаи. Иран е много важна и в е, отношенията с останалите държави в в е, регионите и най-вече с е, така, определени групи държави в региона, в който се намира страната. Така че и от гледна точка на географското положение ние сме включили съответния компромисен текст. Да, това е казано. В, от гледна точка на Ситуацията в региона Иран е също ключова държава. Изборите, демократичните е, процеси в Иран е, са също един важен елемент. Е, ние междувременно вече Разговаряхме е, по темите и постигнахме много по отношение на демократичното развитие, на честните избори, на е, е, плурализма в политическата среда Знаем, че има много чувствителни елементи. Един от тях е, да кажем, е, е, специалния механизъм е, за Иран. Тук трябва, естествено, да наблегнем най-вече на гражданските свободи, на правата на мълцинствата. това е тема, която е много важна и за много други колеги, не само за мен. И има един компромис, който според мен е много приемлив. Е, е, да, правата на човека е, са изключително чувствителна и деликатна сфера. Това е компромис 25. Там сме наблегнали на основните компоненти от наша гледна точка – да. Струва ми се, че е, можем да се е, съгласим с философията, е, която е в основата на този текст. Тя е, изисква не само честен подход по отношение на е, отделните граждани и по отношение на страната и е, официалните представители, но най-вече е, е, и по отношение на стратегическите приоритети, на реалното значение на тази страна от регионална, от економическа, от търговска гледна точка и като е, бъдещ партньор на международната сцена. Благодаря, господин Хаует. Благодаря много за работата, която сте извършили. Благодаря също за това изложение, което направихте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, проекто резолюцията представлява едно сериозно предизвикателство. Е, правата на човека са споменати три пъти. Нарушенията се критикуват е, е, многократно. Но по отношение на а, а, нарушенията на правата на човека, действително много от нарушенията са споменати изрично и са разкритикувани. Но а, трябва да си дадем сметка, че а, информацията от Amnesty International а, е, е по-скоро е, негативна. Е, влушава се ситуацията по отношение на правата на човека. Ние знаем, че е, диктаторите в Иран нарушават е, е правата на човека. Е, на Хизбола, Хамас, това са е, групировки, които се подкрепят от е, Иран. Трябва да си даваме сметка и за външните действия на тази страна. В страни като Сирия, Ирак, Йемен, иранският режим всъщност е виновен за а, много жертви, за, много, за загубата на много а, а, хора. Това не е споменато в доклада. И когато говорим за споразумението във връзка с ядрената програма, а, ние така заявяваме, че Иран може да бъде един надежден партньор. Не, трябва да бъдем внимателни, много предпазливи, тъй като по отношение на Ислямската република имаме твърде много забележки. Подписването на споразумението с Иран всъщност засилва позициите на религиозните консерватори в страната и на крайните е, исламистски сили. Трябва да сме много внимателни. Да, действително, чрез измененията ние се опитахме да променим текста. Внесохме много изменения от името на моята политическа група с които искахме да поставим в сърцевината на отношенията с Иран правата на човека. Трябва да ви кажа, че гражданите на Иран заслужават повече подкрепа от наша страна за свобода, за права на човека и за демокрация. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Е, ние сме в момента в е, консултации, в е, обсъждане на тези въпроси. Така че много ви моля да се ограничите до най-съществените забележки по текстовете, които обсъждаме. След заседанията на докладчиците в Сянка бе постигнато много голямо така, придвижване напред и сближаване на позициите по отношение на наказанията за определени престъпления, смъртното наказание и спазването на правата на човека като цяло. Това е моето мнение като докладчик в сянка от страна на НП и аз мятам, че ние постигнахме действително е, солиден напредък. А сега давам думата на господин Танок. Да, от гледна точка на е, правата на човека на Ислямска република е, Иран е, мога да подкрепя е, много отказаното. Е, действително, Нещата се промениха. Многократно съм е, разговарял и с представители на Иранския парламент и, е, по отношение на е, нарушенията на правата на човека има е, определен напредък. Е, е, Иран пое немалко ангажименти в това отношение и се опитва да изпълнява и разпоредбите на Конвенцията за защита на детето, която е, е, към която се е присъединила е, през изминалите 10 е, години постигнахме мораториум е, или най-малкото така, за декларации, че ще се въведе е, мораториума, но е, Вчера се срещнах с екипа на Amnesty International за Иран. Как точно ще се развият нещата по отношение на мораториума, все още не е съвсем ясно. Каква ще бъде съдбата на политическите затворници? <clears throat> и дали няма да се продължи с е, изпълняването на смъртното наказание. Това е, все още е един е, тревожен въпрос, който не е получил окончателен отговор. Но, както знаем, на нивото на Европейския съюз, на САЩ, на моята страна и след Брексита би е, могло е, да се постигне е, е след споразумението във връзка с ядрената програма повече, тъй като ние ще имаме повече инструменти и лостове в ръцете си, за да управляваме натиск върху твърдите сили в рамките на иранския режим. Ние действително е, от името на моята политическа група мога да кажа. Е, в общи линии подкрепяме този доклад. Е, е, благодаря на Ричард за това, че промени някои неща. Все още смятаме, че се запазиха текстове, в които има място за повече критично отношение и за заостряне на езика но а, не можем да отречем, че се постигна едно значително подобрение сега трябва естествено да заострим вниманието си върху прилагането, върху изпълнението на споразумението за ядрената програма на Иран и е, най-вече това сътрудничество и подкрепата е, на Хизбола и е, Хамас. Какво друго можем да направим? Има много противоречиви е, така, мнения по отношение на е, споразумението е, за ядрена програма. Най-вече е, имам предвид и отношението на Израел към постигнатото споразумение. Но а, е, ми се струва, че в момента е правилно а, е, да отворим а, е, така вратичката, да се опитаме да използваме всички пътища за повече диалог и за повече европейски и западноевропейски инвестиции в Иран. Да, действително смятам, че народът на Иран заслужава много повече и би трябвало да получи повече подкрепа от нашите страни. Господин Сакорара, след това госпожа Лохбилер от докладчиците е, е, в е, Сянка ще говорят и но междувременно вече пристигна и австралийската делегация. А, така че ще ви бъда благодарен, ако сте съвсем кратки. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги господин Хауит, ние всички знаем, че безспорно Иран е много важна страна по отношение на Близкия изток, както от политическо, така и от економическо отношение. Имахме много трудни е, времена по отношение на Иран и връзките с тази страна. Сега обаче беше започнат един много амбициозен, важен диалог, за да може да се възстанови доверието и да могат да се защитават общите интереси така че населението на Иран, а също така и гражданите на Европейския съюз да имат ползи от това. Искам да благодаря най-сърдечно на господин Хауит за този доклад. Благодаря също и за компромисните предложения. Смятам, че предложените компромиси до голяма степен е, отчитат исканията че ние наистина трябва да свържем нашите действия с истински диалог на различни нива. Също така се подчертават и секторите, където трябва да се постигне успех. Освен това искам да посоча, че има различни въпроси, които ние трябва да разгледаме малко по-прецизно и да ги включим по-прецизно в компромисите. Най-вече става дума за следното. Има някои точки, които бяха изключени. Ние бихме искали правата на човека, ситуацията с правата на човека да бъде прецизирана, също така да бъдат взети мерки в тази връзка, така че да могат да бъдат е, дадени процесуални гаранции и да се гарантира честен процес. Е, освен това, Европейският парламент е посочвал и преди, че ролята на Обединените нации трябва да се отчита и правителството трябва да бъде призовано да работи по-добре с ООН, за да може да се осигури неограничен достъп до страната. Също така ние ще разпространим съответни изменения и се надяваме, че Европейския парламент по време на гласуването в комисията и в пленарна зала ще е, следи е, това да бъде включено включено в заключенията. Благодаря. Господин професор Бухнер е нашия докладчик в Сянка. Той днес обаче не може да дойде и ме помоли да предам, че подкрепя доклада. Смята, че качеството му е добро. Е, молбата му към докладчика е, че изменения 262 и 484 по тях да се гласува отдално. Благодаря. Председателят благодаря. Ако погледнете на спокойствие колко изменения са били възприяти от политическите групи, за да се постигне баланс, ние може би би трябвало да си помислим дали политическите групи е, ще настояват е, и за остатъка от внесените от тях изменения. И може би от тази гледна точка трябва да се вземе предвид, че този баланс е на лице. Аз мисля, че това е и въпрос, е, който е свързан с правата на човека и при този въпрос е, споразумението с Иран е, има за цел да пречи на изграждане на атомни бомби, а не толкова е свързано с правата на човека. Разбира се, тук трябва да се намери един много добър баланс между двете теми. Аз мисля, че ние е, сме на правилния път да постигнем това. Господин докладчик, давам ви думата за кратък коментар. А, тъй като междувременно нашите гости са тук, ще се огранича с една минута. А, а, опитах се а, е, да представя съвсем а, е, е, искрено и честно а, вижданията на нашата комисия. А, това, което каза нашият председател, е, е, отговаря и на моето мнение, аз го подкрепям. В е, подкомитета е, е, ние застъпихме същите виждания. Е, това, че е, вие сте разговаряли с екипа на е, Amnesty International е чудесно. Ние също проведохме разговори и с тях, и с други неправителствени и международни организации. Смятаме, че независимо от основанията за тревога, би трябвало да предприемем стъпка напред за да а, осигурим едни по-активни взаимоотношения а, и по-прек път за оказване на натиск. В рамките на диалога вече можем да използваме и един по-силен език, но ми се струва, че в момента постигнатия компромис е уместен за по-нататъчни действия в това отношение. Благодаря, със сигурност ние ще стигнем до общ резултат, това поне ми подсказва интуицията. И сега бих искал да поздравя госпожа Бишъп, министър на външните работи на Австралия, и Стивен Чобол, министър на търговията, туризма и инвестициите на Австралия. Сърдечно добре дошли, благодаря ви много, че дойдохте при нас. Аз смятам, че е добре, че развиваме това сътрудничество. Външната политика се прави от жени в Европейския съюз, а виждам, че и в Австралия. И мисля, че това внася нежност и разбиране във външната политика, поне така се надявам. Разбира се, има и други примери. Аз мятам, че отношенията между нас са много важни и че Европейския съюз и, и че рамковото споразумение между Европейския съюз и Австралия от 2015 година между госпожа Могерини и вас, което вие подписахте, е много важно. Ние като комисия проявяваме готовност да участваме активно и бързо е, в е, тази процедура, за да може това споразумение да влезе в сила. Е, наистина е добре, че имаме двустранно споразумение за търговия, то се работи в момента и че тук имаме напредък в двустранните търговски отношения. Международното сътрудничество – то съществува с Австралия в сферите на сигурността, правата на човека, обежището, борба срещу тероризма. Смятам, че развитието е добро, като разбира се, ние проявяваме интерес по отношение на заплахата от Ислямска държава в Юго-Источна Азия и в Тихоокеанския регион, който е голям и като виждам сега какъв е економическият интерес на Австралия в този регион, е, смятам, че стабилността в този регион е, е изключително важна и предвид е, тероризма, упражняван от ислямска държава, а и от други, смятам, че ние също трябва да работим за стабилността, поради което проявяваме интерес към въпросите, които бяха разисквани миналата седмица, връзките между страните от Юго-Источна Азия, Китай и както как бихме могли тук да а, гарантираме мирно развитие. Също и Г-20 смятам, че може да помогне като формат. Въпросите свързани с съседството, Сирия, Ирак, е, са важни сами по себе си и необходимостта тук е да се концентрираме върху политиката с бежанците, така че аз е, също бих искал да чуя нещо за вашите стратегии. В това отношение има твърде противоречиви позиции по вашата стратегия и може би би било добре да изложите. Радвам се, че Австралия, Европейския съюз започват нови инициативи и че Днес вие и заместник председателя на комисията Могерини, извинете, на съвета, госпожа Могерини, започвате платформа за европейско-австралийските отношения. И по този начин се предоставя един много широк форум за дискусия. Може би можете да кажете нещо и за Брексит, чух, че Австралия е обявила, че относително бързо иска да сключи е, споразумение за свободна търговия с Великобритания. Давам ви думата, госпожо Бишоп. Um, you, Благодаря, гос... Благодаря ви, господин Брок. Много се радвам, че съм тук. Благодаря на членовете на Европейския парламент за това, че а, дадоха възможност на мен, дават възможност на мен и на, на колегата ми Чобо да а, се изкажем по време на вашето заседание. Светът а, става все по-взаимосвързан. Търговията и инвестициите стават все по-важни за нашите правителства и за нашите граждани. Връзките ни с Европейския съюз и с неговите граждани са нещо много важно за нас. Австралия и Европейския съюз имат обща история, култура, култура идеи, а, също и съвместен опит. Европейския съюз и Австралия споделят едни и същи ценности. Ние вярваме в свободата, демокрацията, върховенството на закона, човешките права. Вярваме в една открита и ам, добре развиваща се економика. Всички се стремим да подобрим живота на гражданите си. Трябва по-добре обаче да подчертаваме какви са ползите от а, отворените и тип економики. При нас 25 години подред отбелязваме економически растеж. Просперитета се основава на а, отворените ни пазари, либеризираната ни търговия. Вярваме в глобализирания свят. Разбира се, има много предизвикателства, но са необходими и партньорства. Европейския съюз също има такава глобална стратегия и ние приветстваме а, това начинание. Не е очутващо, че ние сме естествени партньори, защото имаме много общи неща ам, по отношение на бизнеса, по отношение на инициативите, свързани с гражданското общество. Имаме ам, и ам, също ам, много способности, с които можем да се преборим с ам, световните предизвикателства, най на последно място тези свързани с тероризма. Можем ам, да допълним своите способности и усили, за да се справим с световните предизвикателства. В Европа имаше поредица туристични атаки в Брюксел и в сърцето на други важни европейски градове, като извършителите бяха представители на Ислямска държава и на Даеш. Затова трябва да обединим силите си да се справим с такъв тип заплахи. Европол може да се сътрудничи с австралийските служби. Ни... В Сирия, както знаете, цари гражданска война, има нестабилност Австралия се ангажира да работи със своите партньори в Афганистан и Ирак за установяване на сигурност в региона. Необходимо да се създаде коалиция, за която да действа срещу Даеш. Ние сме едната от страните, която предоставя военен персонал, що се отнася до Основяване на мир в Сирия. Трябва обществата да са по-устойчиви, да имат възможност да устояват на предизвикателствата. Австралия и Европейския съюз осъждат действията на Русия и в частност тези на Путин. Австралия оцени действията на Европейския съюз по отношение на случая с свалянето на самолет МХ-17. Активно е и нашето участие в юго-источния в юго-источния азиатския регион. Важно е да работим заедно, за да насърчаваме и водим до изпълнение на нашите идеи. В Южно-Китайско море имаме постоянни спорове. Ние очакваме от всички страни да не предприемат едностранни действия, а да участват в международни преговори за мирно разрешаване на такъв, такъв тип конфликти. Чрез ООН ние се опитваме да работим за установяване на добри отношения между Южна и Северна Корея и е, за установяване на сигурност на полуострова. Важно е тази година да засилим всичките си а, връзки в, в а, областта на сигурността. А, е, един потенциален договор а, би обхващал и външната политика и политика за сигурността, устойчивото развитие, помощ за развитие, економически въпроси, правосъдие, изследователска дейност, иновациите, образованието, както предизвикателствата свързани с миграцията и измененията в климата. Форумът ЕС Австралия ще бъде открит днес от мен и госпожа Могерини и този акт е още един знак за, на, за нашето задълбочено партньорство. Трябва да се обхванат всички лидери на развитите и бързо развиващите се държави, за да се види как а, може да се направи така, че гражданите да се възползват от добрите отношения между всички заинтересовани страни. От 45 години, от 45 години съществуват наши дипломатически връзки чрез едно всеобхватно споразумение за свободна търговия ние ще разширим нашите отношения и ще можем двустранно да се възползваме от ползите от такъв тип споразумение и да допринесем за просперитета на нашите граждани. Нашият, моят колега, който отговаря за търговията, туризма и инвестициите, ще се спре по-обстойно на този въпрос. В Азия пазарите се развиват много бързо, повече от всякога. Ние искаме да работим за насърчаване на мира и просперитета. Искаме да разширяваме партньорството си през следващите години. Относно Брексит. Нека европейците да не говорят за някакъв опадък. Ние смятаме, че Европейския съюз е допринесъл за много ползи ам, за този континент и трябва да, сме го, трябва да сме горди от това, което е постигнато тук на континента по отношение на сигурността, мира и безопасността. Е, да, в Обединеното кралство е, гражданите гласуваха за Брекзит, но така или иначе ние оставаме ангажирани и ще работим за задълбочаване на нашите връзки в Европейския съюз. Толкова дългогодишни демокрации трябва да се развиват, но също така трябва да бъдат и устойчиви, да издържат на предизвикателствата. Благодаря ви. Сайфи. <coughs> Мерси. Госпожа Сайфи, благодаря господин председател. Аз искам да поздравя от мое име Комисията по външна търговия за това, че покани тези двама австралийски министри, които се представят пред нашата комисия днес. Искам да благодаря и да поздравя цялата австралийска делегация, която ги придружава. Уважаеми дами и господа, нашата среща, както каза господин Брок, протича в сложна обстановка, международна. Ние сме изправени пред много кризи и международната търговия постоянно се поставя под въпрос. Днес е много важно да продължим нашата работа, за да разработим, да развием една търговия, която да бъде в полза на целия свят и която в духа на реципрочност и на взаимна печалба дава възможност за принос към създаването на работни места и растеж. Европейците и австралийците трябва да могат да използват някои общи възможности, също така са изправени и пред общи предизвикателства. Това обаче не ни пречи да споделяме едни и същи ценности и интереси. Аз искам да поставя акцента върху едно основно послание. Европейския съюз и Австралия е, са по-силни, когато са заедно и то най-вече в търговските връзки. Европейския съюз и Австралия представляват ходна врата към един континент и регионална сила в е, всеки един от регионите. Ние ще бъдем по-силни, когато е, участваме заедно в управлението на глобализацията, защитата на инвестициите е, Европейският съюз и по-точно Европейския парламент отделя особено внимание на развитие на новите отношения в международната търговия. Става дума за една е, група, която е група за наблюдение специално за Австрия и Нова Зеландия. Ние имаме интерес от Австралия да участва в многостранните преговори, също и по отношение на околната среда и ние бихме искали да подготвите съответни мерки и за публичния пазар. Е, наистина връзките между нас са добри е, парламентът през февруари е, излезе с позиция за откриване на преговори и тези е, преговори ще започнат в е, възможно най-близък момент. Аз искам да ви благодаря за това от името на Комисията по е, търговия, туризъм и инвестиции. Благодаря. Well, and, uh... Благодаря ви, благодаря. Благодаря ви, госпожо Сейфи. Благодаря на господин Брок. Оценяваме тази възможност да се изкажем пред вас, пред членовете на Европейския парламент. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да съм тук днес сред вас и да говоря за вас за търговията и инвестициите. И нашите економики са либерализирани и отворени. Ние също желаем да започнат бързо преговорите по търговското споразумение. Едно всеобхватно двустранно търговско споразумение ще от полза и за двете економики, ще насърчи ам, ам, економическия растеж и двете економики са добре развити и има потенциал ам, чрез това споразумение се заложат критерии за по-нататъчни споразумения. Това споразумение е между двама с, с едни и същи виждания по отношение на економическото развитие, иновациите, цифровизацията и така нататък. Това споразумение ще даде възможност да разширим нашите глед, гледни точки. Ние вече работим по много елементи от международната търговия и по инвестициите. Имаме съвместни интереси и искаме да насърчим създаването на една многостранна търговска система. Има многостранни инициативи вече, както вие, госпожо заместник председател, споменахте с, е, е с друго търговско споразумение, кое, което обхваща политически и търговски интереси. И в, такъв тип споразумения са бъдещето е, в е, глобалния свят. Европейския съюз е нашият втори по големина търговски партньор – това не се отразява в официалните данни, но Европейския съюз е, е много важен, важен регион за нашите австралийски инвеститори. Европейския съюз е най-големият инвеститор. Ние също даваме възможност на европейски инвеститори, като даваме възможност да създават връзки чрез нас с Китай и азиатския свят. Има някои области, в които митата са високи, в останалите не, не е толкова много, но така или иначе ние искаме да има справедлива търговия за хранителни и замеделски продукти. Австралия е, има е, вече опит с договарянето на търговски споразумения, що се отнася до земеделските продукти. И ам, Австралия има репутацията да произвежда ам, био ам, хранителни продукти. Нашата, нашата продукция е известна в Азия, но Всъщност Европейския съюз изнася 4 пъти повече като стойност, отколкото Австралия и произвежда 10 пъти повече, отколкото ние. Относно услугите, Австралия също цели чрез търговски споразумения да а, постигне възможно най-високо ниво на либерализация. Ние а, искаме да намалим а, бариерите и пречките в търговите във всички сектори, доколкото е възможност. Търговско споразумение с Европейския съюз представя друга възможност да засилим ангажиментите си и да стигнем до взаимно признаване на професионалните квалификации. Ние искаме, освен това, чрез споразумението да улесним инвестициите. Това ще е от полза за, инвести... за инвеститорите и а, искаме да запазим възможността на правителството да защитава обществения интерес. Искам също да подчертая, че това няма да е трудно, защото ние имаме прозрачни правни системи. и двете економики са отворени и прозрачни и ще можем да постигнем много, що се отнася до регулаторната страна на на, на нещата и то със сигурност ще намалим бюрокрацията, което ще е добре за бизнеса и за МСП. Така, ам, трябва да спомена интелектуалната собственост, защото се намирам точно в, Европ... в Европейския парламент. Не трябва да има а, един аршин, а, с който да с който да използваме по всички въпроси. Трябва да има баланс между интересите на, на притежателите на правата, на потребителите, обществото и да се вземе предвид националния интерес. При наше търговски споразумения ние последно време използваме иновативни подходи, за да отразим ролята на технологиите в модерната бизнес среда. Така че и при това споразумение ще използваме такива подходи, за да обхванем общите ни интереси. Искаме да насърчим развитието в цифровата економика и това е много важно за нас. Преговорите по на такъв тип търговски споразумения са много сложни и ам, засягат и някои щекотливи въпроси, но аз смятам, че е, ние ще можем да ам, постигнем напредък по определянето на обхвата на, на това а, споразумение да очертаем нашите цели, да започнем с преговорите. От наша загледна точка такова търговско споразумение е много важно и ще доведе до ползи за двете страни. Вече има положителни примери в това отношение. Ние сме готови да водим отворен диалог с членовете на Европейския парламент. Аз и нашият външен министр заявяваме, че споделяме много от аспектите на европейските ценности, които вие споменахте, госпожо заместник-председател, и ние очакваме с нетърпение да работим съвместно и да участваме в процеса на глобализация, така че да има ползи и за двете страни, и за гражданите на Европейския съюз, и за тези на Австралия. Благодаря ви. Благодаря, благодаря за тези уводни думи на двамата ни гости е, и те представляват вече една чудесна основа за по-нататъчна дискусия. Давам думата на благодаря сърдечно. Добре дошла, госпожо министр. Господин министр, смятам, че е много добре, че ние наистина сме твърде далечи от... Имаме твърде далече от нас един силен партньор. Аз сега не мога да говоря от името на външната търговия, но все пак ще кажа едно изречение. Аз мисля, че е, би било добре, ако сключим добро споразумение с Австралия. Подкрепям всички, които участват в е, споразумение, из, изработката на споразуменията, като СЕТА или ТИТИП. Наистина не би трябвало да имаме страхове, защото там е, се съдържат добри неща, а страхливите протекционисти няма да бъдат тези, които ще определят нашето бъдеще. Моя Моят въпрос е свързан с политиката за беженците. Е, какво можем да е, установим като сходство в практиката, какво не. Със сигурност вие знаете, че в Европа има хора, е, които имат идеята да създадат бежански лагери на някои е, средиземноморски острови, т.е. самите острови да ги обявят за такива. Е, вие знаете, е, Папуа Нова Гвинея е, там има такива острови, които се използват за това, обаче е, Конституционният съд постанови, че това повече не може да продължава. Възоснова на вашия опит е, и териториалното сближаване на островите, смятате ли, че един подобен подход ще има в Европа успех? Аз лично не вярвам, но все пак искам да чуя какъв е вашия опит. А по другия комплекс от въпроси, ние имаме сътрудничество АКТБ, което означава, че във ваше съседство има доста острови, с които вие поддържате отношения. Виждате ли възможност за сътрудничество в сферата на помощта за развитие или пък сигурността. Има ли някакви предложения или желания от ваша страна в тази насока? Благодаря ви. Давам ви думата. Um, Благодаря ви. Първо поздравявам а, нашите гости. А, ще отправя а, въпроси най-вече към министра на туризма. А, вие говорихте за а, инвестициите. А, става дума за един постранен процес. А, инвестиции на Европейския съюз към Австралия и Австралия към Европейския а, а, съюз. А, вие е, най-вероятно вече имате немалко опит, тъй като в това отношение ние имаме е, е така, е, известна история на инвестирането в Австралия и е, в обратна посока също. Така че това бе първия ми въпрос. Ще го споделите ли с нас вашия опит? А по отношение на Брексит, естествено, не бих искал да се намесвам в вътрешните преговори в рамките на Обединеното кралство. Но Европейския съюз все още не е започнал преговорите след Брексит с Обединеното кралство. Също времено, вие говорите вече за това, че ще се опитате да договорите едно много добро споразумение за свободна търговия с Великобритания. Аз не съм от Великобритания, но би трябвало не знае дали а, а, така, в момента е действително много подходящо да се започват някакви преговори с Великобритания, преди да са приключили преговорите между Великобритания и Европейския съюз. А, не знае дали ще споделите едно такова мнение с мен. А, Китай. Е, вие знаете, че е, Китай е глобален актьор, е, който интересува всички нас. Вие имате много тесни взаимоотношения в търговията с Китай. Какъв е вашия опит? Бихте ли го споделили с нас? Благодаря ви. Чао Стенок има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошли, е, е, госпожо Бишоп, господин Чабо аз а, съм а, от последното поколение на, а, така да се каже, депутатите от Великобритания тук в Европейския парламент. А, най-вероятно евроскептиците, ако се срещнете с тях в този парламент, ще ви попитат защо си губите времето да преговаряте с Европейския съюз, след като той вече е губеща страна. Но аз смятам, че е, ние би трябвало е, първо да изчакаме всичко това, което ще се случи след Брексит. 2% е, от търговския оборот на Великобритания е с Австралия, докато 45% от този външно-търговски оборот се пада на всички останали държави в Европейския съюз. Най-вероятно е правилно вашето отношение и желанието да започнете преговори с Великобритания и то докато ние все още сме член на Европейския съюз. Е, ние знаем, че вие споделяте нашите е, виждания по отношение на правата на човека, на демокрацията, на върховенството на закона, на е, борбата срещу тероризма и в това отношение гледаме на вас като на един много важен партньор. Също времено огромни са заслугите ви в рамките и на економическите и търговските взаимоотношения, не само с Китай. Разполагате и с определен опит по отношение на мигрантите, на беженците Нещо, което а, в момента представлява огромно предизвикателство а, за средиземноморските страни, най-вече миграционния поток от а, Северна Африка, но и по други пътища. Вие а, а, сте е един вид, е, така да се каже, шампион по отношение на борбата срещу е, миграционния натиск. Струва ми се, че Великобритания едва ли ще приеме точно вашият начин на изграждане на така, острови, е, в които настаняват емигрантите и изолирането им от е, другия свят. Много от европейските емигранти е, всъщност влизат най-вече през Гърция и през Италия. Така че това са страните, които са много-много натоварени. Също времено ние все още търсим ключа за разпределяне на броя на влезлите на територията на Европейския Европейския съюз по този начин между другите държави членки. В бъдеще, при всички положения, мога да ви уверя, ние ще подкрепяме задълбочаването на диалога и на взаимоотношенията с Австралия и постигането на споразумение Европейския съюз Австралия в сферата на свободната търговия. Господин Нат, Уважаеми господин министр, ние наистина можем да изкажем подкрепа за вас от нашата група на либералите. Що се отнася до връзките Австралия и Европейски съюз? Искам да задам обаче един въпрос. Що се отнася до Народна република Китай? Там а, има самолетоносачи. А, това означава, че а, се очаква експанзия в а, Тихия океан и а, може да се раздели на две части Тихоокеанския регион на северна част, а, където имаме Микронезия и Марианските острови, където има северноамериканска военна защита, Австралия е, има Кирибати, островите Кук, е, Новозеландия е, и Папуа Нова Гвинея. Аз искам да чуя от вас какво ще получите от това, че Китай сега предприема такива акции и след това Кашиан в Китай и след това Пакистан, Иран, Китай също има а, военноморски сили, военноморски бази в Индийския океан и оттам също може да оказва въздействие. Какво е вашето отношение по този въпрос? Um, e uh, благодаря. А, uh, uh, господин председател, аз също ще говоря от името на а, на Великобритания, тъй като съм британски депутат. Е, но най-вероятно ще има различия между е, мен и другите представители на Великобритания. 169,6 е, милиарда всъщност са инвестициите в Австралия от страна на Европа, около 66% от инвестициите на е, е, Австралия е, също са насочени към европейските държави. Това е нещо, което аз разбирам вносът е, на е, Европа дали е толкова важен за Австралия, просто поради това, че е, и Великобритания е част от Европейския съюз. Толкова важен ли е европейския внос, колкото е важен вноса от Великобритания също време? Но това би било интересно да чуем от вас. Би смятате ли, че е, от гледна точка на дипломацията, на развитието във военната сфера и така нататък, Брексит ще се отрази на взаимоотношенията. Няма да правим дебат по Брексит, тук казва председателят. А ще говорим за отношенията между Европейски съюз и Австралия. Да, естествено, е, господин председател, всички тези въпроси са свързани и с е, дългосрочното развитие на взаимоотношенията в Европа моята страна се е ангажирала с световното развитие и световните процеси. И струва ми се, че факта, че Австралия заявява желание да преговаря за свободна търговия с Великобритания, означава, че това е първият, така да се каже, по значение партньор за Австралия. когато говорим за Обединеното кралство, за британската общност, ще е, можете ли е, да е, разчитате в развитието в посока на демокрация и благоденствие и след излизането на Великобритания от Европейския съюз на същите отношения, както и до сега? Вашега повдарка да я отговоря. Уважаема госпожо министър, беше подчертано, че Отговора на общите предизвикателства изисква задълбочено партньорство. Господин министърът говори за защитата на инвестициите и според мен това е много важна тема. Ние трябва да развиваме добро сътрудничество, също и с Япония и няма толкова много критики, когато става дума за сътрудничество с Япония и Австралия, отколкото когато става дума за ТИТИП. Необходима ни е добра система, която да убеди политическите среди, но и обществото. Благодаря. Грация, президенте Брок. Благодаря, господин Брок. Аз също искам да приветствам сред нас двамата министри. Благодаря за това, че те дойдоха при нас. И то в един момент като този, ние естествено проявяваме голям интерес към споразумение за свободна търговия и това, което беше казано от, търговията, от Комисията по търговия, показва този голям интерес от, на 11 февруари комисията антидъмпинг на Австралия въведе мита за вноса на доматени консерви от Европа и това ни беше напомнено от комисарите, въпреки всички усилия, които е, положихме в Европейския съюз с е, ОСП. Нашата е, страна всъщност е, осигурява една трета от е, селско-стопанските продукти е, в рамките на политиките на диверсификация. След това всички тези зелени боксове се надявам, че е, вие, е, след като днес сте в Брюксел, ще продължите да работите, за да отпаднат всички пречки. Разбира се, е, тези тези пречки са е, препятства доброто сътрудничество между Австралия и Европа. Господин Такула. Благодаря, е, господин председател, е, госпожо Бишоп, господин Чабо. Много е хубаво, че се срещаме тук в Европейския парламент. След моя колега Девид Мартин ще попитам и аз защо трябва да започвате и как точно ще водите преговорите с Великобритания, след като Великобритания още малко ще бъде член на Европейския съюз. Тереза Мей по отнош... на срещата в Китай заяви, че е, е, е, излизането на Великобритания не представлява заплаха за никого. В крайна сметка, вие на какво залагате най-вече? На, на развитие на свободната търговия с Великобритания или на свободната търговия с Европейския съюз? Бихте ли ни казали как виждате нещата по сектори? Е, и а, е, дали няма да има някакви случаи, в които, да кажем, е, ще има някакво взаимно влияние между тези а, две споразумения? Ти auch recht herzlich willkommen heißen hier im е, сърдечно добре дошли в Европейския парламент. Аз съм член на тър... Комисията по търговия и нашия принцип при търговските споразумения е, че трябва да се осигури е, благоденствие за населението, което да нараства, а не предимствата да бъдат само за големите концерни. Ние, вие знаете, че е, ние сме е, доста скептични е, по това, че определени споразумения като СЕТА и ТИП-ТИП е, търпят определени критики. Аз искам да попитам дали е, във връзка с защитата на инвестициите или пък главите за е, устойчивост е, можем да очакваме влушаване на нашите стандарти. Как ще се включи това в споразуменията, в преговорите, така че още от самото начало да имаме добра среда за водене на такива преговори и да можем да предложим най-доброто за нашето население, да извлечем най-доброто от двете страни. Председателят, позволете ми да направя един последен коментар. Връзките между Европейския съюз и Австралия трябва да не бъдат нарушавани от Брексита. И аз мога само да ви окоръжа да продължите преговорите с Европейския съюз и след Брексита да продължите да преговаряте и с Великобритания и да сключите търговски, е, търговско споразумение с нея. И аз е, мисля, че това не трябва да бъде повод за противоречие. Просто е, това, което е решено в Великобритания, трябва да се спази. Наистина интересно е последователността, която изложиха колегите партии, Мартина и останалите, давам ви думата сега. You, think... Благодаря, господин председател. Струва ми се, че е, много от въпросите бяха отнесени до мен е, в качеството ми на министър на външните работи. Е, Беженците. Дали можем да сравняваме опита на Европейския съюз и на Австралия в това отношение? Ние не събрахме нашия собствен опит, е, управлявайки е, процесите във връзка с е, мигрантите, които търсят обежище. От целия свят пристигат хора в Австралия и желаят да се установят там при нас. Ние а, приемаме а, а, около 130 а, а, 125 хиляди души по хуманитарни причини и а, 80, 180 хиляди допълнително пристигат е, е, по причини свързани с е, нарушение на, пазара, на правата на човека и бягство по тази причина от собствените си страни. Приехме и много хора, 200 хиляди от Сирия. Няколко години по-рано се сблъскахме с огромния проблем на трафика на хора много хора пристигаха с кораби, с лодки от е, Близкия изток, е, е, от различните страни Иран, Пакистан, Ирак. Те обикновено товареха корабите с хората в Индонезия или в Малайзия и, и обикновено от Индонезия, от индонезийските пристанища се отправяха корабите към Австралия с екипаж също от Индонезия. Много, стотици хиляди, бих казала, умряха по пътя към Австралия без постигнато споразумение между тогавашното правителство и Пап... Гвинея, Папуа Гвинея. За това че е, в е, случаите, в които беженците пристигат в Папуа Гвинея или в е, водите на Папуа Гвинея, те ще се опитват да ги настаняват или да им помагат да се върнат в домовете си. Това споразумение все още е в действие. Подобни споразумения имаме и с други острови които са по пътя на а, мигрантите. Но а, естествено има и много проблеми при изпълнението на споразуменията. Ние имаме вече едно много по-силно законодателство, за което цели да се разбие модела на а, трафика на хора от 2014 е, година вече нямаме смъртни случаи е, по море. Продължаваме да се опитваме да се споразумеем и да договорим взаимоотношенията ни по отношение на миграцията с е, другите страни в нашия регион и най-вече с страните на происход. Е, е, на там насочваме е, усилията си, тъй като и нашите възможности не са безкрайни. Хиляди километра изминават е, хората е, в някои случаи, за да стигнат е, до Австралия. Ние смятаме, че в тези случаи, специално когато се изминава толкова дълъг път и се преминава през междинни страни, не става дума за бежанци от война или поради хуманитарни нобедствия. Не по отношение на Китай, е, разглеждаме е, отношенията ни с, не само в регионален, но и глобален мащаб. Е, ние поддържаме с стотици страни в света економически и търговски взаимоотношения по отношение на, економичес... на економиката. Китай е много важен партньор. Това е втората големина економика в света. Това е и е, страна, която играе много все по-важно значение и по отношение на климата и енергетиката и военната сфера. Е, е, в е, Южна Азия би трябвало да се обърне особено внимание и на по-малките играчи. Така че те да не страдат от така, диктаторския подход на Китай по отношение на економиката и търговията. В Тихоокеанският е, район ние се опитваме да развиваме е, по-добре е, сътрудничество не само с Китай, но и с е, много други е, страни. Естествено, е, трябва да бъдем особено внимателни по отношение на Китай, Виетнам, Филипините. Това са вече много по-различни от страни от Китай. Но е, имаме опит вече е, и знаем, че когато става дума за въпроси свързани с търговията, с економиката, с морския транспорт постигаме не лоши успехи при воденето на преговорите с Китай, но с Филипините, да кажем, опитът ни е малко по-различен. Има и много други е, островни държави, които са особено важни за нас в това отношение. Опитваме се да е, да а, е, регламентираме а, е, в рамките на международните конструкции е, и структури, е, плаването е, в международни води и да бъдем равностоен партньор в това отношение. По отношение на Европейския съюз, ние споделяме всички общи ценности, свързани с зачитането на международните норми, на правата на човека, на правата на всички хора и страни в света за развитие. А Русия, да, държим в отношенията с Русия, особено след събитията в Крим и в Украина да се спазват е, международните норми, да се спазват е, установените граници, е, да се спазват ценностите, които споделяме в областта на демокрацията, но знаем, че влушаването на взаимоотношенията Европейски съюз-Русия има причини и основания. Опитваме се да поддържаме отношенията така както и до сега, но обръщаме внимание на необходимостта да се зачита суверенитета на другите държави. Това е нашето отношение и по случващото се е, във връзка с Украина. Това е също суверенна страна, която държи на това, своята сигурност, на своята е, териториална цялост. Благодаря, господин е, Брок. Ще се спра на тези въпроси, които бяха свързани с търговските отношения и Брексит. Ще се спра на коментарите на председателя, че не трябва да се противопоставяме един на друг и да създаваме потенциални конфликти. Ще се спра на първия въпрос, свързан с съдебната система. Австралия е отворена да работи по този въпрос. Сътрудничим, сътрудничим си с госпожа Малстрём ще видим дали това ще доведе до споразумение, което ще има постоянен статут или ще се използва брем, временно за разрешаването на спорове. Австралия има свой подход по отношение на признаването на правните системи на нашите партньори. Ще разширим, разбира се, обхвата. Ще вземем предвид и подхода на Европейския съюз, що се отнася до решаването на съдебни спорове. Относно Китай и статута на пазарна економика. Нашият опит е положителен. Китай е ключов партньор за нас. Разбира се, Разбираемо, че решения, взимани от Съединените щати, имат въздействие върху международната търговия. Но мога да кажа, че опита ни не е негативен това отношение. Два, двата важни въпроса, които бяха повдигнати, бяха свързани с Брексит в австралийските медии и в британските медии се говори по този въпрос. Надявам се до края на тази година да а, свършим с а, уточняването на обхвата на споразумението за всеобхватна търговия и да започнем преговорите през първото полугодие на следващата година. Надявам се, че ще започнем а, с официалните преговори с това споразумение преди как, да се случи каквото и да е в Обединеното кралство. С Великобритания имаме силни връзки. Нашите а, а, връзки са от а, търговско естество. И а, да, а, дори Обединеното кралство да излезе, ние ще продължим да, да търгуваме с Европейския съюз. да, ще има официална работна група, която ще се занимава с тези специфични въпроси, но все пак имаме поне две години и половина на разположение. Дискусиите, които водим с Европейския съюз, са много напреднали и трябва да използваме тази възможност да започнем официални преговори за, за споразумение за свободна търговия. Не трябва да изпускаме тази възможност. Ако изключите Обединеното кралство от Европейския съюз, Европейския съюз остава нашият трети а, по а, значение търговски партньор. Около половин милиард долара е търговския обем, ако изключим Обединеното кралство, а, няма да а, се намали значително тази сума. Инвестициите също са от а, са доста крупни, дори да се изключи Обединеното кралство. Не смятам, че ам, трябва да омалважаваме ам, връзките между ЕС и а, Австралия по отношение на търговията. Относно стандартите и ползите за потребителите, е, много високи стандарти. Поддържаме и ние, имаме общи стандарти, бих казал. Не искаме да има ползи за потребителите в рамките на е, нашето споразумение. Няма да, да снижаваме стандартите. Споделяме общи ценности, както каза заместник председателя на вашата комисия и е, в тази връзка аз съм убеден, че ще сключим един много е, ще сключим едно много важно търговско споразумение – Относно консервираните домати, ние имаме в Австралия комисия, която се занимава с дампинга. Тази комисия е предприела извършването на проучване, свързано специално с италянските консервирани домати. Разбирам какви са безпокойствата свързани с определени дейности. И в Австралия се извършва проверка по тези въпроси. Има и независим орган, който ще извърши оценка на ситуацията. Европейските инвестиции в Австралия, дори ако се изключи Обединеното кралство, са много големи. Фереро, ам, химични предприятия, Байерн също е сред инвеститорите и много други. Има много силни връзки между ЕС и Австралия, които ще ще укрепваме и в бъдеще. Искаме да създадем една търговска рамка, която да придвижи нашите економики напред. Това е много важно. Разчитаме на подкрепата на вашата комисия, на парламента като цяло и се надяваме възможно най-бързо да започнем с официалните преговори. Това послание ще предадем и на госпожа Малстрам, когато се срещнем с нея този следобят. Благодаря ви много а, беше ми казано още веднъж а, е, колко, или по-скоро отново чух от вас колко важни са връзките между ЕСА и Австралия в економическо отношение и колко важно е ние да сме сплотени и да допринасяме за установяване на стабилност в глобален мащаб. По сирийския въпрос също можем да работим съвместно по въпросите за противодействие на тероризма. Трябва наистина ем, да работим и по въпросите за скорошно е, започване на преговори по споразумението за свободна търговия. Нашите Проблеми са различни до известна степен заради броя ни, заради ем, разстоянията. Ние сме повече на брой, по-малко разстояние имаме, но пък вие сте по-малко на брой, разстоянията при вас са по-големи. Затова решенията не са сравними. И, за това, и това трябва да се вземе предвид. Благодаря ви, че ем, бяхте тук сред нас. Може би госпожа Сейф иска да каже нещо в заключение. Oui, euh, merci. Euh, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на двамата министри, които присъстваха тук за техните изказвания. Що се отнася до международната търговия, вие видяхте, господин министр, че много от а, моите колеги проявяват изключителен интерес към а, преговорите и аз смятам, че за нас ще бъде удоволствие отново да ви приемем в Европейския парламент, в, в Комисията по международна търговия, за да можем да продължим тази дискусия. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Колегас. Уважаеми колеги, сега ще продължим имаме възможност да изслушаме днес е, доклад от господин Франк Бренер, генерален директор на Евроконтрол, след което ще е, проведем е, дискусия по темата безопасност във въздушното пространство. Евроконтрол е междуправителствена организация за безопасност на въздушното движение. Там се управляват стотици летища и всеки ден се контролира едно голямо въздушно пространство. По този начин могат да се видят снимки в реално време на въздушното движение в Европа при всички обстоятелства и е важно да се знае повече за усилията, които се полагат, обмена на информация с цел подобряване на ситуацията с риска, което се извършва от международни организации, например Международната агенция за гражданско въздухоплаване. Искаме да знаем кои са най-важните вашите заключения тук, как се прилагат, също така как функционира сътрудничество. Много ви моля, пазете тишина. Сътрудничеството с Европейския съюз, обмен на информация и оценка на риска, как също да се реагира при кризи. Европейският парламент подкрепя единното европейско въздушно пространство, но предвид е, резервите и съпротивата, която бяха изказани, общото е, въздушно пространство все още не е завършено. В заключение искам да кажа, че Европейския парламент осъзнава важната роля на Евроконтрол при създаването на това интегрирано и безопасно европейско въздушно пространство. Важно е да се осигури координация между различните заинтересовани страни и съседните на Европейския съюз страни. Господин Бренер, давам ви думата. For... Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, че ми давате тази възможност да се обърна към комисията по външни работи днес. Ще изясне ролята на Евроконтрол. Председателя вече каза, че допринася за засилване на сигурността в въздухоплаването и особено в конфликтните региони. Виждате какво е, е развитието на средната класа през годините. Виждате на този слайд как през последните години и в бъдеще средната класа се променя по целия свят. В миналото Съединените щати, Европа, Япония имаха най-голям брой граждани в така наречената средна класа. А, а сега Азия, Индия, Китай е, имат население, което се увеличава. Всичко това има въздействие и върху Европа, особено когато говорим за пътуване с самолет и се отразява на свързване на въздушния трафик. Тези промени не са изненада за нас и те са отразени в прогнозите за увеличаване на трафика в бъдеще. Този слайд показва трафика от 2010 година. 16% от всички пътувания по света се осъществили в Европа на километър на пасажер. Ам... И сега към 2036 година съотношението се е променило. В Европа има спад от 16 на 11% по отношение на вътрешния трафик. Не защото трафика в Европа намалява, точно обратно трафика в Европа се увеличава, но не се увеличава толкова, колкото расте някъде другаде по света и затова в процентно отношение ние наблюдаваме спад в дела в Европа. 41 държави членки са представени в Евроконтрол и а, има нарастване на броя на полетите от 14 на 15 милиона, но в сравнение с световния трафик не растем толкова много колкото да речем е растежът отбелязан в Азия, в страни като Китай и Индия. Има последици, които ем, са свързани с безопасността, но и ем, създават необходимост Европа да се сътрудничи с тези страни. Освен това има възможност за европейските страни и ам, техните економики, да се свържат с тези страни. И а, Европа а, уч, а, оказва подкрепа на такива страни с технологии и а, така както е посочено в а, програмата за безопасно небе. Трафика към, от Европа към Азия е много засилен. От 25 през 2010 ще нарасне до от 20 ще нарасне на 25 до 2036, 2036 година. авиокомпании поръчват е, вече и по-малки самолети, които да е, извършват полети без междинни спирания, виждате, че има и по... се предвиждат и по-малки самолети, които да извършват по-кратки полети между градовете. Такъв е случая в Китай. Има градове, на които не знаем имената, но те също времено имат милионно население. И така като цяло се увеличава броя на полетите. Необходимо е да се разменя информация, за да има предвидимост в Европа, за да се знае какви обеми от полети се очакват в бъдеще, а и какво е състоянието им в настоя... настоящия момент. В Европейския съюз има 28 държави членки, обхванати са и други страни членки извън Европейския съюз и така броят им в Евроконтрол нараства на 41. Има големи области а, на Евроконтрол в Бразилия, в Южна Америка. Обединените арабски емирства също. Това е много голям оперативен център за нас и е, съответно в Азия, е, Китай и Индия са нашите опорни точки. Но от оттам данни от правителствата за свързаността на тези региони. В Монреал също има голяма система за управление на въздушния трафик. Виждате тук членовете на Евроконтрол. Обхванати са в Обхванати са от Европейския договор и от Единното небе, но се обхващат не само тези 28 държави член в Европейския съюз и останалите, като броят им става 41, включвам, включително тук са и страни като Грузия, Марокко и Израел също са важни за нас провеждаме политика, която да обхване нашите съседи, като това прерасне в Евросредиземноморско споразумение да искаме да няма никакво ограничение на достъпа до правата за трафик. Им като създадем допълнителни условия за трафика и за туризма и това ще създаде и, разбира се, економически паузи, ползи. Ще има по-добра свързаност с страни, които представляват интерес за европейските граждани. С а, Марокко и Израел в момента разменяме данни и сега ги приобщаваме към нашето семейство на Евроконтрол, като участват във всички наши дейности. Това е важно, тъй като а, те са се ангажирали да изпълняват разпоредбите по единото европейско небе и по този начин имаме а, хомогенен трафик – и както председателят вече каза, единното европейско небе все още не е там, където трябва да е. Но има други страни, които изпълняват правилата по единото европейско небе и ги транспонират в националното си законодателство. На следващо място конфликтните зони. Знаем за катастрофата на малайзийския самолет и информация се подава на всички авиокомпании, на всички техни а, въздухоплавателни съдове Подава се информация за а, опасните региони от а, самите страни, в които те се намират. Може и, а, или страната, в която има конфликт, да подава тази информация, или други страни да подават такива сигнали. Всичко това е отразено в тази база данни, която се актуализира 24 часа в денонощието, като се подава информация към всички авиокомпании, които са засегнати и към всички пътници. Много от европейските граждани използват и на европейски авиокомпании. С това се подава информация до всички превозвачи, авиопревозвачи. Тези, които има и, и ам, база данни с ам, ограничен достъп само до тези, които планират а, полети в момента в съответния регион. В Европа ам, сме изправени все повече пред опасности, предупреждения и така нататък. Постоянно се наблюдават авиокомпаниите, техните маршрути и понякога се създават а, тесни места м, в а, отделните връзки, по отделните маршрути. Трафика се наблюдава много по-обстойно и най-вече, що се отнася до конфликтните зони. Но понякога от конфликтните зони не е възможно да се получава информация. За това е необходимо да се полагат, услови, да се полагат усилия, да се създаде мрежа между повече държави по света, така че да има повече информация, с която да се разполага за конфликтните региони. Информацията, която се събира е много важна. Използва се като използват оперативното звено в рамките на единното европейско небе. ИАЗа е регулаторен орган, който създава правилата и съблюдава тяхното изпълнение. ИАЗа, докладва на Евроконтрол и в същото време наблюдава оперативното управление на всички мрежи. Нашата роля е много важна, особено във времена на криза. А, ние събираме и разпространяваме информация. А, дори кризите да са незначителни и да става въпрос за технически грешки, а, полагаме усилия. А, но има и а, други по-сериозни кризи, като тази с избухването на а, вулкана в Исландия, когато почти цялото европейско въздушно море беше блокирано. И в такива случаи самолетите, които вече са в небето, трябва да бъдат пренасочени, трябва да се взимат много бързи решения. В такива случаи, ако трябва да се затварят летища, да се пренасочват самолети и така нататък. Това става с помощта на, на националните организации и а, ръководителят на мрежата. М относно бъдещето на полетите към Азия, Евроконтрол беше а, помолен от а, европейските институции да създаде паневропейска мрежа, където всичките данни за управление на трафика да бъдат събирани, като информацията бъде защитена срещу кибератаки и да се създадат гаранции, ако има някакъв пробив, как да се реагира и как да може да се обмени информацията с националните и международните органи. Това отразява като цяло действията, с които се занимава Евроконтрол на оперативно ниво. Първо, ние гарантираме сигурността на полетите. И, освен това има и граждански мисии, които използват въздушното пространство а, ние трябва да а, дадем възможност всички да си вършат работата. Освен това, трябва да гарантираме, че е, трафикът към азиатските страни в бъдеще бъде улеснен и е, е, като поддържаме актуална информацията за нуждите и честотата на полетите към е, Азия и да знаем а, точно, когато има вътрешни полети в Китай, а, кога точно са те, към кои региони са насочени и дали някои от а, полетите ще навлязат в европейско небе. На, нашият мандат ще продължи до 2019 година. А когато беше с създадено законодателството за нашето функциониране, не бяха заложени разпоредби, е, свързани с дейностите на управителя на мрежата и а, е, трябва да бъдат а, е, усъвременени разпоредбите, за да се отнася до всички части на света. Благодаря ви. А, а сега а, депутатите имат думата, ако желаят да вземат. Господин Галер. Да, благодаря, господин Бренер. Благодаря ви за този интересен преглед, който направихте е, и е, описанието на предизвикателствата, пред които сме изправени. Когато става дума за конфликтни е, зони, трябва така да групираме силите си, че да можем да отговарим на потребностите на... и да изпращаме съответния капацитет, който е необходим. Когато се лети на, а, към Южна Африка, обикновено минавахме на времето през а, а, въздушното пространство над Либия, а сега а, а, се изметват нещата към Тунис и Алжир, дали винаги може да се е, лети над Нигер и Чад, това е друг въпрос. Нещата се променят. е от една страна и Кавказ, и Израел, и Марокко са страните, които бихме желали да включим в е, е, нашата система за управление на въздушното движение. Е, естествено, от географска гледна точка тези страни са важни. Не говорим за Либия в момента. Там нещата са много сложни и няма възможност за такива действия. Но как стоят нещата, да кажем, и по отношение на Израел? Това е една много въоръжена страна. А, а, може би е, е, би ни помогнала да идентифицираме определени опасности. Е, по страните от Марокко, като Марокко, а може би в бъдеще и Тунис, по-скоро са, зависят от нас, докато в отношенията с Израел, така да се каже, можем да си помагаме взаимно. Как стоят нещата по отношение на данните, които ще предоставяме? Господин Танок. Благодаря. Евроконтрол не е орган на Европейския съюз, нещо, което може би е, звучи така странно и объркващо за хората от страни, е, но е, страните от Европейския съюз естествено са тясно свързани с дейността на тази организация. Как ще променят нещата след Брексит за моята страна? Ще е, има ли е, определено въздействие е, върху Великобритания в рамките на евроконтрол, излизането на Великобритания от ЕСА? Е, Благодаря ви. Благодаря много за това, че сте тук. Е, чудесно е, че имаме възможност е, да поговорим с директора на Евроконтрол вие представлявате хората, които отговарят за нашите безопасни полети е, ежедневно. Благодаря ви много за всичко, което вършите. В обикновено всяко лято около коледа има така объркване на полетите и в резултати на някои протестни акции на персонал, но добре, вече почваме да свикваме. Въпросът ми е, когато пътниците се готвят да полетят в една определена посока, могат ли да бъдат сигурни, е, когато преминават през е, конфликтна зона, през опасна зона, да кажем за Мала, е, Малайзия, полетите се свързват с такива страхове. Има ли информация, подава ли се информация на потенциалните пътници, желащите да преминат през конфликтна зона, преди те да се отправят в определена посока? Следващият оратор. Господин Бренер, не само в качеството ми на депутат, но и преди всичко като пътник и като част пилот, любител, бих казал, че това е огромен е, проект, е, който трябва да се насърчи. Имам предвид управлението на въздушния трафик. Е, защото безопасността, естествено, е в центъра на нашите тревоги и усилия в момента. Е, про... Единото европейско небе е, се свързва с един много стратегически подход, е, е, който би гарантирал успеха на е, това начинание по интегриран, е, е, съгласуван подход трябва стратегически да подхождаме към решаването на въпросите за безопасността на въздушното движение в рамките на единното европейско небе. Интересуваме как какво бихте казали именно по отношение на е, е, еденото европейско небе през следващите 10 години и как виждате този проект е, след 10 години? А, мисля, че от е, две години вече е, е, имаме, така да се каже, опит, е, най-малкото с е, системите на Луфтханза и на Air France, когато летиме за Страсбург. Така че бихте ли ни казали как стоят нещата във връзка с едно сравнение в това отношение? Господин Петидеус, благодаря. Искам да благодаря на господин Бренер за това, че той ни предостави тази толкова интересна информация и за това, че той ни обясни как функционира Евроконтрол. Имам един въпрос, който е свързан с следното. Начинът, по който вие процедирате с полети, които водят през места на военни действия или конфликтни зони. Имате ли контакти на място? и как могат да се избягват райони, в които няма военни действия, обаче е, има опасност от терористични удари. Благодаря. Господин Бренер, имате време за отговор, така както желаете. Благодаря благодаря за въпросите, които ми зададохте. Ще се опитам да отговоря по реда, по който те бяха поставени. Господин Галер зададе въпрос във връзка с промени на маршрутите около конфликтните зони. Аз вече ви показах слайдове които показваха, че Либия в момента не е най-безопасното място за полет през въздушното пространство на тази страна и затова в рамките на Евроконтрол ние се опитваме да ориентираме авиокомпаниите и да а, ги накараме да вземат под внимание нашите сигнали от гледна точка на безопасността. А, а, авиокомпаниите не са длъжни да се съобразяват с нашите указания, но трябва да кажа, че по отношение на а, полетите за Южна Африка, а, те действително се съобразяват с нашите съображения за безопасност и за заобикат това е, конфликтно пространство. Е, дали е, има промени. Да, тук става дума за една щекотлива материя. Имаме споразумение с кралство Марокко, което е много всеобхватно и целта е да установим какви са възможностите заедно с е, е, НСАП е, да установим едни общи минимални стандарти в рамките на едино европейско небе, което ще ни помогне действително да преминем вече към действителното равнище на сътрудничество в рамките на единно европейско небе. Е, добрите новини е, са, че действително е, има страни, които, както и кралство Марокко, да си сътрудничат с Европейския съюз. Те са готови да се преговаря по споразуменията. Ще видим как е, точно ще успеем да напреднем е, в този процес, така че стандартите и нивото на Европ... единно европейско е, небе да бъде прието максимално от нашите партньори. На по-късен етап вече ще се опитаме, естествено, да повишим нивото на сътрудничество при условията на съответните норми за безопасност да обменяме данни с партньорите в случаите, в които полетите не са насочени директно към Марокко, дестинацията не е Марокко, ням, тези полети няма да бъдат включени в споразумението с Марокко. Споразумението ще обхваща единствено полети с дестинация Марокко. На по-късен етап ще се опитаме да разширим е, договореностите. Е, за Израел е, нещата стоят по друг начин. Едно голямо летище, Тел Авив, което предлага полети и за Средиземноморието и в други посоки по друг начин са решени и въпросите свързани с безопасността, е, включително и с е, е, така разузнавателна информация се работи там. Така че трябва да правим разлика между отделните партньори. Да. От 1961 година Великобритания е член на Евроконтрол. Преминавам към въпроса за Брексит. Аз мятам, че Великобритания ще остане и след Брексит е, е, член на Евроконтрол и не виждам, е, така да се каже, опасност от някакви промени в рамките на Евроконтрол с Великобритания и в момента, в който тя вече не е пълноправен член на Европейския съюз. При всички положения мога да ви уверя, че ние винаги сме разчистили на готовност и ентусиазъм, така да се каже, при договарянето на международните норми в рамките на Евроконтрол, особено по отношение на безопасност. Да, естествено, ние е, имаме 28 страни е, членки на Европейския съюз, 30, е, които не членуват в Европейския съюз в момента в Евроконтрол. не виждам каква би могла да бъде промяната по отношение на Великобритания след излизането й. Да, стачките, протестните акции, действително много досадна история. Естествено, не става дума тук за законодателството по отношение на, на условията на труд на Европейския съюз. Не, нещата са свързани най-вече с условията, които се договарят с авиокомпаниите и т.е. по-тясно са свързани с нашата организация. Един милион души бяха засегнати миналата година от подобни стачки. Естествено, ефектът е много неприятен и за пътниците, но още по-неприятен и по-тежък за авиокомпаниите. С комисията сме говорили вече по този въпрос. Би трябвало да се хармонизира един минимум на услуги, които да се предлагат, за да се предотвредят подобни акции. Ето тук е проблема. Някои от държавите предлагат тези минимални услуги, други обаче не го предлагат и затова се неждаем от хармонизация как точно ще изглежда вече тази законодателна инициатива, е, имаме по-ясна представа. Европейския съюз би трябвало през 2018 година да излезе с е, е, вече готово законодателно решение. Дали ще решим всички проблеми, свързани с тачките и с протестните акции на служителите, това е друг въпрос, но естествено нещата зависят в момента най-вече от националното равнище, тъй като няма голяма хармонизация до този момент. Един милион минути за е, така, забавянията при полетите, при излитанията. Е, е, 5 е, минути за а, е, полет, а, е, е, около 83 минути при управлението на полетите, е, така че запаленията са нещо действително ужасно неприятно и по този въпрос работим. Е, разполагаме с една база данни. Всички членове на Евроконтрол има достъп, могат да ползват тази информация. Е, ако не разполагаме именно с този обмен на данни, просто не бихме могли да вършим работата си. Е, маршрутите се променят. Е, променят се понякога и дори когато вече хората са накачени в самолета особено при е, полети, които продължават по-дълго 9, 10, 11 часа, е възможно ситуацията да се промени и по време на полета. Е, е, пътниците не са в състояние да бъдат информирани преди полета за подобни промени, след като те настъпват внезапно не зная дали това ще е, успокои е, или по-скоро ще обезпокои е, пътниците, ако те е, трябва непрекъснато да се информират за ситуацията в момента. Е, е, да, информация се подава предварително най-късно е, на гишето. Е, е, в е, някои случаи информацията е, е широко достъпна, в някои случаи само до отговорни лица, но при всички положения ние се стремим към по-висока степен на информираност. Стратегическия подход, единно европейско небе и как смятаме, че ще продължим да работим следващите години. Ние сме поставили своите цели, стремим се да ги постигнем. Е, ИКАО ще проведе след две седмици общото си събрание е, и ще е, се занимава и с въпроса с така, нарастването на въздушното движение след 2020 година. В този контекст, естествено, законодателството във връзка с единното европейско небе е изключително важно много важно е да се създадат а, а, условия за а, безпроблемно а, придвижване на а, пътниците, а, на самолетите, на стоки до другия край на света. И в този смисъл ние не можем да се лишим от един на европейско небе. Трябва да помислим във всеки случай а, а, за това как можем да направим един междинен преглед, за да подобрим нещата на базата на събрания вече опит имаме все пак е, е, известна надежда, че можем да ви убедим в е, така, смисъла на работата, която вършим и мога да ви поканя да ни посетите. Посетете Евроконтрол, ще ви покажем на място, ще направим демонстрации. Развиваме технологии, които са съвместими не е само базирани на национално равнище, но това означава естествено и инвестиции, и планиране на инвестициите. Оборудването в повечето случаи е много скъпо, така че този процес продължава 20-25 години, когато решите да промените оборудването. Но, да кажем, като имаме предвид и Сезар, това е, е един е, много важен проект. Ние се гордеем с постигнатото в него и той ни помага именно да е, въвеждаме иновативни технологии, които са ориентирани към бъдещето. Много важно е това, че ще можем първо в Европа да започнем с въвеждането в действие на тези технологии. Забравих нещо на последно място. Сътрудничеството с други европейски органи. Имаме споразумение на високо ниво с Европейския съюз, сътрудничим си с ИАЗа но смятаме, че е, когато се преразглежда законодателството за ЯЗа, трябва да се разгледа и нейната роля. Е, това е регулаторен орган в областта на авиацията. Евроконтрол е, обхваща 41 страни и оперативните организации. Евроконтрол ние не се занимаваме с регулаторна дейност. ЯЗА трябва да се занимава с регулаторната дейност и е хубаво да има разграничаване на регулаторната и оперативната част. като разбира се, необходимо да се помисли за мандата, който трябва да бъде разширен и да се включат и задачите на управителя на мрежата. Благодаря, че отговорихте на всички въпроси. Приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Bueno, pasamos al último... Нека да преминем към следващата, последната точка от нашия дневен ред. През 2011 година Европейския парламент е, гласува за това споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан да се разшири и да включи двустранна търговия с текстилни изделия. Беше казано, че трябва да се постигне напредък във връзка с принудителния труд, който се е, полага на памучните плантации и използването на детски труд. Имаме един текст на английски язик. На 9 и 10 ноември ще се проведе гласуване. Искам сега да дам думата на докладчика госпожа Луначек. Благодаря. Аз ще продължа на английски язик. Uh, Добър ден, колеги. Добре дошли а, отново тук в а, нашата комисия. През 2011 година парламентът не даде своето съгласие за разширяване на споразумението, защото имаше информация за детски труд и насилствен труд. Ние в през април 2016 година, през април, когато изявихме нашата позиция, включихме тази информация и казахме, че няма да, има, няма да дадем съгласие, ако не се разреши проблема с дрецкия и насилствения принудителния труд. През годините и мисля, че и благодарение на липсата на съгласие страна на Европейския парламент и ам, несъгласието на Световната банка, на МОТ и на другите европейски институции, продължителните преговори с правителството и с режима в Пакистан, нещата се придвижаха напред и броя а, на. Ам, и нивото на детския труд и е на принудителния труд спадна. Детския труд се счита като социално безотговорен. Не трябва да, да има нещо такова, въпреки че има изолирани случаи. Представители на МОД миналата седмица също изразиха такава позиция. Относно принудителния труд има подобрения но а, според мен и представителите на МОД, но и от а, независими а, независими наблюдатели. Трябва да обърнем по-голямо внимание на това, което се случва там, защото сега, когато започва брането на реколтата, ам, е имало случаи на принудителен труд. Служители от държавната администрация, работеше в здравеопазването и така нататък, са били принудени да отидат и да работят на полето. В противен случай ще платят глоба. Такива практики трябва да бъдат изкоренени. И това е основната причина, поради която аз предлагам на АФЕТ да не дава своето съгласие, преди да сме получили надежна информация, че вече няма принудителен труд, като имаме предвид, че а, брането, събирането на реколтата ще а, е е в разгара си след една седмица. И на следващо място президентът Каримов се спомина преди няколко дни. Не знаем как ще се развие политическата обстановка в Узбекистан и смятам, че в този момент Европейския парламент може да окаже натиск да настояваме за демократизиране на страната, за спазване на човешките права. През 2005 година си спомняте за клането. 87 хора са загубили живота си и може би има и други случаи, за които не знаем. Режимът на Узбекистан потушава протестите на хората. Е, беше наложено и е, оръжейно ембарго след този случай, но няма подобрение. Ситуацията е такава, че не се знае кой ще е следващия президент. Чуваме, че може да е сегашния премьер-министр. Не е добре сега да даваме съгласието си. Нека да първо да получим надежна информация от там и да сме сигурни, че ситуацията с човешките права се е подобрила. В член 2 от споразумението се казва, че споразумението изисква от страните да зачитат човешките права. А това не е така. И имаме освен това информация, че сегашният премьер, който може да наследи президента Каримов, е този, който, отговорен, отговор, който отговаря и за земеделието и той е наложил а, квота за производство на памук на, местни, на местно ниво. А, така че препоръчвам на нашата комисия и на на докладците в Сянка по причините, които вече изредих, че не се знае кой ще е новия президент и не знам как ще се развият нещата, да не даваме нашето съгласие. Не сме против даването на съгласие, нека ясно да го заявим. Това е мярка, която можем да използваме сега, за да изпълним това, което искаме и по това споразумение. Следващата седмица ще имаме заседание на докладците в Сянка по темата и ще можем вече да дадем окончателно становище. Благодаря ви. Thank you, Chair. Since Edward Cook... Благодаря. Е, е, Едуард Кукън е докладчик в Сянка по тази тема, е, но той ме помоли да прочета неговото становище. Вярвам, че е много важно да се ангажираме в региона на Централна Азия и в сътрудничеството с тях. Що се отнася до Узбекистан, има напредък. И затова е, а, добре, че отново отваряме досието във връзка с протокола към споразумението. А, и разширяването му по отношение на търговия с текстилни изделия. Узбекистан не е страна по СТО, а това също е един аргумент за засилване на сътрудничеството на е, е, двустранна основа. Затова се надявам, че е, комисията АФЕТ ще гласува колкото е възможно по-бързо, положително и през декември най-късно досието ще влезе за разглеждане и гласуване в пленарна зала. Господин Кукън смята, че не АФЕД трябва да е водещата комисия и това е така. Водещата комисия е друга и ние би трябвало е Инта и ние би трябвало всъщност да се съобразяваме с графика на Инта. Това казвам по отношение на госпожа Луначек. Благодаря. Аз всъщност съм докладчик по а, тази тема от комисията Инта. Аз мисля, че трябва да се върнем на някои теми. Госпожа Луначек направи едно такава връщане в историята на отношенията Европейски съюз Узбекистан. Това е едно досие, което е известно от много време, защото вече има едно споразумение за економическо партньорство и сътрудничество от а, 1999 година и това, което посочи госпожа Руночек, бяха аргументи, с които се поставя под въпрос цялото партньорство и сътрудничество с Узбекистан. Аз мисля, че би било жалко за Европейския парламент и за Европейския съюз да а, забавим тази динамика в отношенията с Узбекистан. Това е една от малкото страни в този регион, която отговори с толкова много откритост, въпреки че има критика към демокрацията в Узбекистан. Това е една от малкото страни в този регион, която сътрудничи ефективно под натиска, който беше оказан от парламента и Европейския съюз, за да може да работи с Международната организация по труда. И сега да се изпрати послание, което е негативно към Узбекистан, е, въпреки че се извършва сътрудничество за подобряване на ситуацията, ми се струва, че това наистина ще бъде лошо послание към Узбекистан. И е, това, което искам от комисията Инта е да можем да се присъединим към решението за ратификацията е, на протокола за памука, една резолюция, която ще даде възможност да изразим нашата гледна точка по по-аргументиран начин по отношение на ситуацията в Узбекистан и това би дало възможност да се е, информира Узбекистан какво точно очакваме от тази страна в бъдеще по отношение на сътрудничество. Така че аз е, е, се запознах с аргументите на зелените, че ситуацията не е идеална. Със сигурност е, е, всички организации за защита на правата на човека представят, че ситуацията в Узбекистан не е най-добра, обаче ние трябва да бъдем много внимателни по отношение на едно такова послание от страна на Европа, което би означавало по-скоро затваряне, изолиране. Аз мисля, че комисията Инта извърши достатъчно работа с различни заинтересовани страни. Срещнахме се с узбекските синдикати във връзка с тяхната борба срещу детския труд и принудителния труд. Срещнахме се и с неправителствени организации, разбира се и с представители на правителството. Имахме и работна група с МОД, които ни дадоха доста положителна информация, която извърш... за извършеното през последните три години години има нова мисия на МОД по отношение на събирането на памука сега и всъщност това, което МОД иска да се премине към един е, положителен дискурс, така че да продължи сътрудничество с Убекистан. Наистина може да има политическа промяна е, през следващите смици, обаче вместо да за затваряме а, е, нашите позиции в мисъл да преминаваме към изолирана позиция, аз предлагам ние да покажем повече откритост по отношение на новите политически промени, които могат да настъпят в Узбекистан. Е, Инта още не е взела решение. Естествено, ние ще вземем предвид е, всичко това, което а, е, се посочва във връзка с а, това споразумение за ратифициране на протокола за памука. Решението може да се вземе в края на годината по време на пленарна сесия. Аз мисля, че трябва да аргументираме нашата позиция последния начин. Първо, е, мерките за подобряване, които са взети и второ, изискванията на Европейския съюз за спазване на правата на човека в тази страна. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тук имаме един пример за политически промени и за стратегическите позиции на различни страни. Има и други примери. И отношението не е същото. Тук имаме някой, който всъщност означава едно конкретно искане, има и противоположни искания сега. Аз изслушах внимателно докладчика госпожа Луначек и беше казано, че PCA не се предвижда в момента. Смятам, че европейските граждани няма да одобрят да се купува памук който е събран чрез принудителен и детски труд. Председателят, моето предложение е, наистина е, Инта е компетентната комисия. Мога ли да посоча нещо? Не, госпожа Луначе, казва председателят. Аз е, обикновено съм последният, който говори. Добре, ще ви слушам, казва госпожа Луначек. Инта е компетентната комисия в случая и слушахме мнението на Инта. Тя е водеща комисия и ако правилно преценявам, става дума за включване на текстила в това споразумение и че Инта проявява готовност да представи своята позиция като отрази и нашите критики за правата на човека в Узбекистан, така че да могат тези неща да се комбинират по разумен начин. Затова моето предложение е при условие, че още тази седмица дойдат предложения за становището до 26 септември, 18 часа, да предвидим време за внасяне на изменения и след това те да бъдат включени в процедурата. След това вече ще видим как ще продължим по-нататък. Госпожо докладчик, приемате ли това становище на АФЕТ? Моля. Thanks for this proposal. Um... Благодаря за това предложение. След като изслушах е, говорещите от НП, от социалисти и демократи е, и е, представителите на Инта, е, е, мисля, че да, е, решението естествено ще се вземе от е, водещата комисия. Мария Арена, е, нека да кажа, е, в никакъв случай не желая да блокирам съгласието но аз поставих тук въпроси, които в крайна сметка се свеждаха до едно. Ако можем да забавим с около месец нещата, без да блокираме естествено взимането на решението до декември. Много важно е естествено, че Инта е приела резолюцията Имам предвид този факт. В момента не чувам какво казва председателят. Той смята, че трябва да се процедира по един определен начин. Добре, другата седмица ще е, участвам в е, заседанието на докладчиците в Сенка и ще се постарая, така да се каже, да мога да отговаря положително на е, е, вашето предложение и искане, господин председател. Но нека първо да проведем заседанието на докладчиците в Сянка и да видим как ще се решат въпросите най-вече с нерешената ситуация в момента след смъртта на президента, правата на човека, смъртното наказание и така нататък. До 26 септември има много време, за да подготвите и всичко свързано с това предложение, както и да дадем достатъчно време и на Инта и да се съобразим с мнението на водещата комисия. Ще изчакаме естествено и заседанието на докладчиците следващата седмица. Но вие чухте по отношение на графика моето конкретно предложение – И мисля, че в това отношение и Инта ще желая да приключи с досието по този начин, който аз описах. И така, с голямо удоволствие мога да ви съобща, че сред нас е Надя Савченко. Ние тук що проведохме разговор и заявихме, че е, много се радваме, че тя е сред нас, е, свободна, в добро е, здраве и че няма повече да стъчкува. Надяваме се, пожелаваме и никога вече да не се стига до гладни стачки. Вие знаете, че тук има много-много членове на Европейския парламент, които се борят за свобода, за мир е, и за това ви давам думата сега. I'm really grateful. Аз е, наистина много се радвам за вас и много ви благодаря е, за а, писмато, което беше изпратено и а, за подкрепата за моето освобождаване. А, вие казахте, че Сигурна съм, вярвам, че съм в институция, която защитава свободата, защитава правата на човека, демокрацията и индивидуалното право на живот на всеки човек. Благодаря ви за това. Благодаря за тези думи. Надяваме се, че в бъдеще Украина ще може да работи е, в свобода, е, е, че няма да има опасност от въоръжени действия от война и аз се надявам и казвам това от името на всички членове на Европейския парламент, че Украина ще може да намери силите да се бори още по-ефективно срещу корупцията, срещу агресията на Русия, на която бяхме свидетели и продължаваме да бъдем. И се надявам, че страната ще върви по-добър път. Закривам заседанието.